Oh, okay. It's uh, three o'clock and. Часът е три. И аз съм тук и госпожа Лихтенбъргър е тук. Тоест може да приемем дневният ред. because we've got Mr. Не, трябва да изчакаме, защото господин Ганци и господин Аяла са първи, пък тях още ги няма. Колеги, сега като вече сме поне станахме четири, ще открия заседанието на комисията. Раздаден е дневният ред. Има ли някой, който има възражения? Ако няма възражения, минаваме към следващата точка от дневния ред. Това са правата на автобусните пътници. Господин Канчин е, е докладчик. Grazie, Presidente. Grazie Presidente. Eh, благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Неодавна се опитахме да преодолеем различията си с съвета по тази точка. И тази задача се оказа доста трудна защото съветът иска да наложи определени ограничения. Имаме а, регламентът Албертини, който е прият на първо четене, много сериозен документ в защита на правата на пътниците. И работата, която ние свършихме е следната. Опитахме се да не позволим да се разводни резултатът от първото четене. Бяха изложени редица доводи, прилагане на принципът на субсидиарност, уеднаквяване с това, което приехме за железопътния транспорт. И обаче съветът беше доста неотстъпчив. И в момента те не искат законодателните ни актове да повлияят върху промишлената дейност, и да имат отрицателни економически резултати. Но фактически ние имаме отговорност за тази част от транспорта и наша задача в тази комисия е да защитим правата на потребителите, в случая на пътниците. И проблем възникна, когато ставаше дума за обхвата на приложимото законодателство. разглеждахме възможните изключения от изискванията. Видове транспорт, които не са обичайни. И тук съветът категорично пожела да оставяме това решение на страните членки. И заедно с комисията ние настояхме че не може 75% от пътуване, автобусните пътувания да бъдат останат, да останат извън регламента. Ставаше дума да оставим извън обхвата на регламента регионалния транспорт. И да се задоволим с един пакет основни права. основни права, които се обхващат всички видове автобусен транспорт, от градския до международния. В момента обсъждаме какъв би трябвало да бъде всъщност този пакет. Пакет, който трябва да се прилага към всички видове автобусни пътувания. И по този начин стигнахме до компромис, защото всички доводи по отношение на обхватът ще бъдат в случая изоставени. Ние искаме, освен правата на пътниците с ограничена мобилност, тук това влизат в играта по квалификация, обучение и така нататък, не може да изключим права в случай на злополуки и загуба на багаж. Не може да съгласим а, на това. А, и е, потребителите да трябва да се обръщат към съда е, с жалби по всички видове въпроси. Преговорите продължават. Надявам се, че е, на 6, датата на следващата тристранна среща, ще можем е, да завършим тези основни права, които ще въжат за всички. Срокът за внасяне на изменение е на обед на 6. Знам, че гласуването в комисия се предвижда на 1 юни, а пък обсъждане и гласуване в пленарна зала през юли. Надявам се, че на 6 ще можем да стигнем до така желаният компромис. Защото според мен това е единственото решение – единственото решение което можем, по което може да се съгласим. Тези основни права не са това, към което се стремихме поначало, но не можем да направим повече. Някои а, а, се оплакват, че сроковете е много къс, затова предлагам ако сте съгласен, господин докладчик, да сложиме 7 май 12 часа на обед. Да. Ако господин Канчев сте съгласен, нека го значи, удължим срока с един ден. Той ще даде малко повече време за онези членове, които искат да внесат изменения. Съчувстваме тяхните искания. Наистина срокът е много кратък. Помежду има доста много празнични дни. Ако сте съгласни, аз предлагам да стане 7, 7 май. Няма, няма. Имам проблем с 7. Не съм съгласен, съжалявам. За мен а, седми а, не е удобен, защото аз не мога да бъда тук. Но това ще бъде само срока за внасяне на изменения. Добре. Чудесно, съгласен съм. Okay. Госпожа Майснер, извинявайте, забравих да си включа микрофона. Yeah, Благодаря, господин председател. Докладчика свърши много работа и искам да използвам възможността да му благодаря. Не беше неговата задача съвсем лесна, тъй като позициите на комисия на парламента бяха съвсем различни. Той подчерта, че тази седмица ще се стои тристранна среща. Има две критични точки. От една страна въпросът е дали да се включи или да се изключи регионалния автобусен транспорт. Съвета иска да изключи регионалния транспорт. Парламент иска да се включи и можем да постигнем един компромис, ако все пак бъде включен, ако бъде изключен, извинете, вътрешния градски и крайградския транспорт. Ако те не бъдат застъпени прекалено много, то тогава ние сме съгласни на един компромис. Не е толкова лесно да се изхожда от собствената държава. В Германия, например, системата е федерална и там има голяма разлика между вътрешния градски и крайградския транспорт. Добре, ако в приложеното поле се постигне една обща линия. На второ място е свързан проблема с мобилността на хората с ограничена достъпност. Този проблем беше регулиран в ЖП транспорта. Трябва да се предостави информация за тези хора. Не е съвсем толкова просто да се окаже помощ на хората с ограничена мобилност не може да се планира, например, в, особено в градския транспорт, колко хора с ограничение в мобилността ще се качат в даден автобус. автобус. С комисията посоките също са много различни и трябва да търсим сближаване в гледните точки. Трябва да се вземат предвид отделните видове транспорт. Хора, които а, са уязвими или хора, които при дадена злополука получават увреждане или някаква степен на инвалидност и целият си живот ще зависят от а, някой друг, то те трябва да бъдат а, защитени или като цяло на пътниците да бъде гарантирана сигурността, доколкото тя е, това е възможно. Надяваме се, че в четвъртък ще успеем да постигнем един компромис. Добре, ако можем да удължим срока за внасяне изменения, защото в четвъртък, ако постигнем някакво споразумение, е добре да има възможност до седми на обяд да се внасят допълнителни изменения. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Лихтенбъргер. Благодаря. Господин Кантен, разбирам колко е трудно да се водят преговори с съвета, но въпреки това не разбирам едно нещо – Разбира се и за промишлеността е едно предизвикателство, когато трябва да се конструират автобуси, съобразени с хора с ограничена мобилност. А не, не само да се мисли за конструиране на екологично чисти автобуси. На второ място – ако се изключи регионалния транспорт и ако се изключи един пакет от общи права за пътниците, искам да попитам кой ще контролира. На второ място има ли срокове и на трето място кой има възможност някой да предприеме нещо, когато изпълнението на разпоредбите не се случва. Много държави са подписали конвенцията за оказване на помощ на хора с ограничена мобилност. Ако разпоредбите не са, нямат задължаващ характер, а са просто произволни, то тогава няма да постигнем нищо. Трябва да дадем възможност на хора, които въпреки, че седят в инвалидна количка, да имат възможност да се движат способно. В крайна сметка трябва сериозно да приемем този проблем и когато Европейския съюз иска да засили правата на тези хора, този пакет има смисъл само ако се отговори правилна въпроса до каква степен те трябва да имат задължителен характер или това ще е просто една декларация, която забранява много неща, но на практика не се изпълнява. И без това има голям дефицит на прилагане на тези разпоредби и се опасявам, че и тук няма да има желания резултат. Затова трябва съветът да декларира, че ще се задължи да приеме този пакет. Но само едно деклариране за спазване на определени правила, нещо такова имаме. Имаме безброй много конвенции, но решаващо е това а, да се случи нещо в помощ на хората с ограничена мобилност. Относно обещетенията – Разбирам това с малките и средни предприятия и така нататък. Но ако това означава, че правата няма да бъдат спазвани, то тогава и малките предприятия ще губят, тъй като и самите граждани няма да могат да се ползват от а, а, своите права. На последно място Става въпрос за прилагащия орган, който трябва да съблюдава спазването на разпоредбите. Трябва да има независимост на този прилагащ орган. Ако а, този орган все пак е абсолютно независим, и ако някой се оплаква на някой, който не е в състояние да прилага и изпълнява определени разпоредби, то тогава ще се получи един негативен резултат. Това за мен са изключително важни аспекти. Когато държавите членки не искат да изпълняват тези права в рамките на своите транспортни системи, така че ако това не се отнася и за международните транспортни линии, няма да постигнем нищо. Благодаря, господин Братбън. Благодаря, господин председател. В началото искам да кажа, че Напълно подкрепям принципа в основата на мерките, които се опитваме да внесем, но както казаха и много други оратори, основното е в подробностите. Струва ми се, че както и по отношение на други регламенти, свързани с компенсациите, Говоря за железопътния транспорт, въздушния, тази седмица морския. Нещата се разводняват от самото начало, след като започнем. А те не са едни и същи. Ако погледнем компенсациите за въздушния и железопътния транспорт, ще видите какви са правата на пътниците и ще видите, че се дадоха стабилни права. Ако погледнете автомобилния, автобусния транспорт, ще видите обаче, че тук има разлики и компенсациите не са толкова стабилни, както в другите видове транспорт. В моя район има красноречиви примери за проблеми с използването на автобуси. Съгласен съм с госпожа Майснер и госпожа Литенберг по отношение на отговорността на застрахователите и мерките за компенсация. Много автобусни превозвачи в моя избирателен район извършват превози в района на едно-две села и превозват един-двама души и ако започнат да изплащат такива компенсации, просто ще фалират, така че трябва да сме реалисти. Осъзнавам, че поставям прът в колелата на много хора тук, но разбирам в крайна сметка какво смята съвета по отношение на приложеното поле. Казах вече какво смятам по отношение на местния транспорт и транспорта в селските райони. Ако нещата останат сведени само до международните превози, предложението ще е много по-приемливо за мен. Мисля, че ако започнем да вкарваме тук местния транспорт, градския транспорт, ще си навлечем сериозни проблеми. Както каза госпожа Лихтенберг, Просто няма как да се изпълнят на практика тези разпоредби. Надявам се, че поне ще можем да се споразумеем да ограничим нещата до международния превоз. Благодаря. Благодаря, господин Ел Хадрауи. Благодаря. Госпожи и господа, Изказвам се от името на Дебора, докладчика в Сянка, която не можа да дойде тук днес след това. Искам да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. До голяма степен съм съгласен с казаното вече. По отношение на приложното поле, искаме то да остане само в рамките на превозите на дълги разстояния. превозите на къси разстояния и в рамките на съответното населено място трябва да бъдат изключени. Трябва да премахнем някои елементи в текста, които говорят за регионалния транспорт, защото ще има проблем с тълкуването. По отношение на отговорността, съгласни сме, че тежестта на доказване не трябва да е а, на плещите на пътниците. Те най-често са жертва и трябва да гледаме нещата от тяхната камбанария. Докладчика в Сянка смята, че трябва да сме много предпазливи по отношение на предварителните плащания, свързани с компенсациите. Онова, което направихме в железопътния транспорт е съпоставимо с онова, което се опитваме да въведем тук и можем да се опитаме да открием паралели. За нашата група са важни и правата на хората с увреждания, необходимостта от помощ. Винаги трябва да изхождаме от презумцията, че ще има гарантирана помощ в рамките на 24 часа в денонощието за всеки, който се нуждае от нея. 24 часа, а не 48 часа, казвам, защото 24 часа е нещо разумно, когато говорим за автобусни превози. И накрая по отношение на хората с увреждания трябва да работим за въвеждането на политика за лесна мобилност, както се направи по отношение на железопътните гари. В този случай сме съгласни с докладчика. Благодаря, господин председател, Благодаря на докладчика за работата, която той свърши до сега. Той свърши една много добра работа, що се отнася до правата на пътниците, на пътниците са ограничена мобилност. Има опит също да се спази принципа за реципрочност. Тук се прави опит да се представят и да се защият правата на пътниците. И трябва проблемите, които виждаме, да ги оставяме в зародиш, да не ги оставяме да се развиват. По отношение на приложеното поле не трябва да сме толкова тесногради по две причини. От една страна, защото е неприложима и от друга страна, защото в едни малки а, рамки също се заражда интермодалност. М- не може да се прехвърля логиката от един вид транспорт върху друг вид транспорт, да се говори за допълнителни плащания. Трябва да се, гледа, да се гледат нещата, изхождайки от съответния регион, съответното място. Искам да подчертая още веднъж, че има за региони, които с диаметър 10 км и след 10 км вече се излиза от този регион. Ето защо тези разпоредби а, трябва да се обвързат с, с големината на съответния регион. Международният мащаб не е толкова голям, колкото при теб, но при мен всъщност е така. Трябва да се схожда от а, принципа, че трябва а, местата за достъп до светно превозно средство да бъдат достъп, достъпни за всички. При всяко превозно средство, което се използва редовно, трябва да се дава такава възможност за достъпност. Ако има такива транспортни оператори, а, които оперират, предлагат услуги на всеки час или два, да подлежат на същите разпоредби. Надявам се, че ще подходим адекватно и това, което е свързано с региона или терена, трябва да бъде взето предвид. Трябва да се вземат предвид броя на хората. Един малък транспортен оператор, който разполага с персонал от един-двама души, не може да оказва помощ на хората с ограничена мобилност. Смятам, че и в това приложно поле могат да се предвидят разпоредби за малки транспортни оператори и въпреки всичко да се даде възможност за достъпност и за хората с ограничена мобилност. Господин Рики. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Ще споделя с вас две идеи. Първата, нещо го спомена и Матио Грос. Става дума за малките предприятия и късите, и късите разстояния. Нещо, което каза и кадрали. Какво става с регионалния транспорт? Защото регионалният автобусен транспорт, това не е самолетният транспорт. Защото а, а, разликата между тези, които не искат а, да се прилагат тези права към а, всички тези а, видове транспорт и други, които смятат, че между градският и регионалният транспорт съществува интеграция и такава трябва да има. И второто, което искам да кажа, нещо, което съм казвал и по-рано в тази комисия. Ако имаме една единствена харта на правата на пътниците в Европа, ще се Очевидно, в очевидно публиката, хората не разбират нищо от това, което се съдържа в всичките тези харти. И второ, прилагането на обща основа с анекси много ни помогна в дефинирането на нашата работа. Мисля, че трябва да обсъдим още един път с комисията възможността да се върнем да се върнем към една на обща основа на правата на, на пътниците и към нея да добавяме приложения. Господин Коза. Най-напред искам да благодаря на докладчика за напреклонността в защита на правата на пътниците. Мисля, че към този проблем може да се подходи от различен ъгъл, когато говорим за хора с увреждания. Вероятно, тази дефиниция не обхваща само тях. Има хора, които са, не са с увреждане, примерно майки с малки деца, а, или пък хора, които не дочуват, или пък просто не, не знаят а, езика на страната. И когато говорим значи, за хора с а, увреждания, тези предложения трябва да а, отчитат това, че не става дума само за 50 милиона хора с увреждане, които живеят в Европейския съюз. Европейският парламент трябва да защитава правата на тези хора. Несъмнено, това е така. И затова искам да предложа най-малко изменение 11, 12, 13 и 14 както и 22, 23 и 35, трябва да бъдат прияти. Така че поне да може да осигурим определени права на хората с увреждания. И не има и още нещо, което е много важно. Ролята на държавата. Държавата трябва да изпълни своите задължения в тази област. Фирмите, които участват в транспорта, трябва да осигурят е, превозни средства, които са достъпни за всички. Като казваме, че държавата трябва да изпълни своята част от значи трябва да се споделят тежестите и тези тежести да не лягат само върху плещите на а, транспортните предприятия. Господин Крамър. Много често си, съм се изказвал по тази тема и не предполагам, че в Европа нещата ще са толкова тежки. Аз подчертавах, че в Съединените щати във всеки един автобус – дали преминава 2, 5 или 100 км, има предписания. И защо? А, предписания именно за оказване на помощ на хора а, с увреждания. Това се дължи, защото имаше много инвалиди от войната в а, Виетнам. И тях има и други хора, разбира се, които с ограничена мобилност са по друг повод. 30% от хората, в, които ползват регионалния транспорт, са с увреждания или хора, които временно са с ограничена мобилност. Това е в рамките на Европа. Има професори в Виена, които карат студентите си, които изучават специалността транспорт, да се движат 14 дни в инвалидна количка, за да усетят как се чувстват хората. Трябва да се предприемат такива мерки, за да могат хората да осъзнаят а, че това, че могат да се движат свободно всеки ден е голямо предимство, да не го приемат за даденост. Ето защо не мога да разбера, че тук нещата се разводняват не трябва да се разводняват правата на пътниците, независимо дали се става въпрос за въздуш, въздушния транспорт или някой друг транспорт. Трябва да има солидарност от страна на тези, които не зависят при придвижването си от други хора или от други обстоятелства. Благодаря от името на комисията госпожа Ягер. Благодаря, господин председател, Съвсем кратка ще бъда. В началото искам да благодаря на докладчика господин Канчан за огромните усилия и време, които е вложил в работата си по това досие. Определено комисията споделя неговите амбиции по отношение на приложното поле и отговорността. Съгласни сме с докладчика, че златната среда е най-добра и че трябва да се намери компромис. Мисля си, че трябва да стигнем до добър компромис, който да отполза за нашите пътници. По някои от повдигнатите въпроси. Първо, господин Братбан, който каза, че няма компенсации тук в това предложение – и господин Хадрауи, който се притеснява относно авансовите плащания. След като член 27 влезе в приложеното поле, вашите притеснения ще бъдат а, а, оталожени и независимия орган ще влезе в приложното поле на регламента. Направили сме огромен напредък. От името на комисията искам да подчертая, че ние ще продължим да бъдем посредник и да улесняваме преговорите. Надявам се, че ще стигнем до добър компромис на второ четене. За да приключа, искам да кажа, че Нашия комисар смята, че трябва да приключим работата по всички видове транспорт и след това комисията ще поднови работата по отношение на регламента за всички видове транспорт. Благодаря докладчика. Благодаря. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодарим за приноса. Ще се опитам да отчита казаното. Искам да подчертая, че се опитваме да постигнем напредък по отношение на постигането на компромис. По отношение на отговорността на превозвача, не трябва тя да се обърква с а, други видове задължения, които могат да създадат проблеми в последствие, най-вече за малките и средните предприятия в сектора. Така че трябва да има добър баланс, да има осигуряване на правата, без да има голяма административна тежест. Това се опитваме да постигнем като баланс в регламента. Не трябва да забравяме, че започваме да работим възоснова на регламент, който беше одобрен на първо четене – Тоест, нещо, което се радва на голяма подкрепа. Ние имаме нашето мнение. Съвета обаче е доста силен противник от другата страна на ринга и се опитва да разводни нещата. Въпросът е следния. С а, дребни неща ли ще се занимаваме, като определението на термина регионален, или ще стигнем до компромис по отношение на един много важен пакет, а, който засяга фундаментални права? Казахте, че трябва да се засегнат пътници, които имат намалена мобилност или дори с временно намалена мобилност. Ясно е от друга страна, че не можем да надхвърлим приложното поле и да покрием целият подвижен състав в Европа. Мисля си, че трябва да имаме нещо като принцип а, на едно гише или единен билет. А, Новите автобуси, които се произвеждат, трябва обаче задължително да бъдат така направени, че да отчитат необходимостите и нуждите на хората с увреждания, например. Трябва да се постигне баланс и от юридическа гледна точка. Потребителя, пътника трябва, освен това, да е, е надлежно осведомен и персонала, който работи в автомобилния и автобусния транспорт най-вече трябва да бъде обучен, за да работи с хора с специални нужди. Трябва да бъдем малко по-активни, не само да говорим за това какво означава регионален. Трябва да уточним различни термини, като международен. Например, комисията говори за член 27 има регламент от 2004, който беше цитиран в Евразис. Мисля, че вече ясно казах каква е нашата цел да постигнем равновесие между различните нужди. Може би регионалният транспорт трябва да бъде включен в една глава с градския и кварталния транспорт. автобусният транспорт трябва да е добър като цяло във всичките си аспекти. Искам да благодаря на колегите, които участваха Лихтенберг, Майснер, е, Саркияни. Те обсъждаха с мен този регламент. може нещата да ви изглеждат много по-упростени, отколкото в началото, но това не означава, че нямаме проблеми. Не имаме още много проблеми. Колегите цитираха морския транспорт тук, за пример. Не можем да се позоваваме на морския транспорт и да не приключваме работата по автобусния транспорт, трябва да приключим работата по всички видове транспорт. Искам да ви напомня, че крайният срок е променен 12 часа на обяд на 7 май в петък. Надяваме се, че в комисията по транспорт ще можем да гласуваме на 1 юни и в пленарна зала на 10 юли. Втората част от този пакет е пакета права пътни, на пътниците пътуващи по море или по вътрешен воден път и не са Яла Сендер. Благодаря, господин председател. Както и с доклада на господин Канченс, ние навлезахме в една неразорана целина на първото четене и сега трябва да се опитаме да намерим някакво равновесие между нас и позицията на съвета. Искам благодаря на господин Кол, госпожа Лихтенбергер, които работиха с мен, за да успеем да намерим а, общо между нас а, и съвета по време на Испанското председателство. Искам да благодаря и на секретарята за а, тяхната помощ. Искам да благодаря и на комисията за нейните предложения. Ограниченията върху данните е въпрос, който решихме и сме доволни от това. Става дума за данните, които трябва да бъдат предоставени на пътниците. И Испанското председателство възнамерява да потърси подкрепа в съвета, подкрепа за позицията на парламента. И това би трябвало да се разпространи също и да се прилага и в приморските пътувания, особено до круизите и туристите, които пътуват на тях. Необходима ни е обща рамка за правата на пътниците във всички видове морски транспорт. Общата позиция на съвета. А, според мен е днес по-близко до позицията на парламента. Някои от нашите предложения бяха възприяти, в някои случаи те бяха променени приспособени към исканията на съвета, но все още има някои сериозни различия. Въпреки това продължаваме да разговаряме с съвета, за да стигнем до споразумение. Една от главните области, в които мненията ни се разхождат, това е приложното поле на законодателството. Очевидно, позицията на съвета зависи от огром, огромните разлики в е, корабоплавателната промишленост в 27-те страни членки. Затова ние сме съгласни обхватът приложното поле да бъде е, доста намален, като не се изключат е, кораби с повече от 36 пътника. Това е доста повече от нашето първоначално становище, където искахме да се изключат само от с по-малко от 12 пътника. също става дума да се изключат а, кораби, съдове, които имат по-малко, трима или по-малко души екипаж и пътуват на разстояние по-малко от 500 метра. Това е особено важно в, в голямо жени има в речния, при речния транспорт. От предишните разговори в комисията стана ясно, че речният транспорт преживява сериозна криза. Така че ако мога да разчитам на подкрепата на тази комисия, ще мога да продължа да преговарям с съвета. Колкото става до цифрите 36 и 12, мисля, че трябва да се опитаме да постигнем компромис. Съвет също така предлага допълнителни изключения за съдове, които са по-малко от 300 бруторегистр тона. Това е изключение, което би било доста а, сложно за прилагане, би застрашило сигурността на пътниците. Как могат пътниците да, разреш, да, да а, проверяват всеки път каква е водоизместимостта на съответните съдове? Така че мисля, че тук трябва да се разшири а, обхватът, а, да се разшири приложното поле което искаме да постигнем. След това въжи и за помощта, възстановяването на суми, компенсациите и така нататък. Но необходими са някои промени във връзка с сроковете и мисля, че ще можем да се споразумеем с съвета по тези въпроси. Друг въпрос, по който сме на различно мнение, това е прагът, е, отвъд който няма да се полагат, няма да се следват е, компенсации. Е, значи, съвета предлага максимална цифра от 40, 40 евро мисля, че когато става дума за железопътните, там говорим за 4 евро и прак от 16. Също тук става дума и за пристанищните терминали. Някои малки пристанища в Европа имат просто малки кейове, други са истински пристанища с пълен набор от портови услуги. И естествено на тези големи, към тези големи предприятия може да се предявят по-големи изисквания. Но мисля, че много, по много въпроси успяхме да се споразумеем с съвета. Въпросът за пристанищните терминали, например. Ставаше дума за такива, които приемат до 100 000 пътници в календарна година но тук трябва също да се вземат предвид и качествените критерии. критерии. Мисля, че ние трябва да защитаваме своята позиция, че критериите за качество трябва да бъдат универсални, да се прилагат и за пристанища, които, през които преминават по-малко от 100 000 пътници годишно. Документите са, са преведени на всички езици. И както вече казах, в разговорите си с съвета се опитваме да запазим колкото може по-широко, по-голямо -по -по приложно поле, по-широко приложно поле на законодателството. Както казах от начало, бяха предложени изключения на 12, прак от 12 пътници от нас. Също става дума и за тежестта на доказателствата когато определен пътник му бъде отказано да се качи на а, съда, това трябва да бъде а, задача а, на превозвача. За разлика от а, за разлика от а, въздушния транспорт, например. Защото при морският и речният транспорт понякога се упражнява натиск върху капитанът, а, и а, именно, именно превозвачът е този, който трябва да предостави доказателство. Колкото става дума за а, а, контролните органи, те трябва да бъдат независими в страните членки и тук става дума за две различни нива, които ще присъждат компенсациите. Правата на пътниците с увреждания. Аз бих искал тук да е, приемем по-строги правила за достъпност е, на съдовете. Е, има разлика в сроковете и става дума за два дни предлага съвета, 48 часа предлагаме ние, обаче тъй като има празнични дни, ние смятаме, че 48 часа е по-правилният подход. Когато някой трябва да чака час и половина, а, да, за да може да се качи върху съда, а, с основание може да очаква да му бъде оказана помощ. Някои от колегите ме попитаха за някои административни страни на въпроса, които се засягат в 48 изменения. Става дума за здравни аспекти и за аспекти на безопасността. Разговарях с различните докладчици в сянка по този въпрос и трябва да кажа, че за сега ни е трудно да включим в, в, в списъкът на изискванията за безопасност, изисквания от здравен характер, защото ако направим това, ще отворим котията на Пандора. Не сме успели а, да решим какъв, а, никак, какъв вид а, доброволен подход може да се прилага и затова аз съм за цялостен, всеобхватен подход. И всяк след това може да приеме последователен подход, да знаят всички пъти да знаят какви са техните права и да може лесно да преминават от един вид транспорт към друг. Готов съм да изслушам внимателно вашите предложения и забележки. Благодаря, господин председател. Сътрудничеството ни с докладчика беше наистина много добро. По този начин можем а, да свършим много добра работа по този доклад. Правата за, на пътниците в автобусния транспорт трябва да въжат и за правата на пътниците в морския транспорт. Има 53 изменения и при повечето а, няма някакви спорни точки. Но а, има проблем а, с а, начина по който трябва да се изпълнят тези разпоредби. Ето защо искам да се призня към това, което каза колегата а, Грош ние трябва да изготвим едно предложение, което да може да се прилага на практика. Малките оператори, които оперират в а, този сектор, също трябва а, да имат възможност да извършват своите услуги. Вие споменахте, че речният транспорт – има една изключителна а, позиция. Но трябва все пак да сме гъвкави. Ако вместо 12 изберем 36, то това е доста стрикно и по този начин малките оператори ще бъдат ощетени. Трябва да мислим и за тях. Те не извършват а, а, услуги, свързани с по-дълги разстояния, с изключение на а, из на историческите морски плавателни средства. Те подлежат на специално реконструиране и ремонт и след това могат да бъдат предлагани за пасажерски пътувания, но при тези условия те няма да могат да просъществуват за мен правата на пасажирите са изключително важни и това трябва много ясно да бъде заложено в законодателството, но все пак трябва да подходим разумно. Вие по вашето предложение трябва да се запази бройката 12 души, 12 пасажери но а, член 15 а, и 24 и 25 се посочва а, друг брой пътници. За мен е важно да има ясни правила. 36 пасажери е най-добрия брой и тогава всеки гражданин ще знае какво го очаква. Дали той иска да избере по-голям плавателен съд или лодка, това според мен ще е един по-добър подход. Но ако имаме а, една система, която е с двойни стандарти и изберем бройката 12 пасажери, не трябва да забравяме, че има исторически морски плавателни, е, плавателни средства. Ако сме по-гъвкави по тези точки, със сигурност ще постигнем единодушие с, съвета и някои от нашите предложения ще бъдат подкрепени от съвета. И тогава ние от нашата политическа група ще сме доволни. Госпожа Билбао. Gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на членовете на комисията, на Европейската комисия и на госпожа Аяла Сендер за нейните усилия за постигане на обща позиция. Не искам да коментирам това, което докладчика вече коментира – в срещите, които провеждахме, обаче имаше някои е, противоборства. Нямаме споразумение по отношение на приложното поле. Искаме да остане онова приложно поле, което имахме на първо четене. Освен това не сме съгласни с е, тези 36 е, метра. Съгласни сме с максималното ниво на компенсация от съвета по отношение на датите за приемане. Също сме съгласни, трябва да има освен това по-големи гаранции за потребителите. Операторите ще трябва да отговарят на жалбите в рамките на съответните срокове. С други думи, сме съгласни с принципа, че ако не се отговори на време, това означава, че потребителя трябва да има право. Освен това сме съгласни с цифрата 100 000 пътници. Има нещо, обаче, с което не сме съгласни по отношение на съвета. Възможността да се откаже допускането до борда на хора с увреждания, ако има основания, сериозни основания, свързани с тяхното здравеопазване и безопасност. Не вярваме, че възможността за отказване на достъп трябва да е свързана с аргументи, свързани с здравеопазването, защото не се знае точно за какъв тип здравеопазване и за какъв тип здравни мерки става въпрос. Целта на законодателството е да защитава правата на пътниците, включително и на хората с увреждания и с намалена мобилност. Всички, абсолютно всички в тази зала могат да се превърнат в хора с увреждания или да имат проблем с мобилността, дори и днес това да не е така. Затова нашата група иска да се постигне ефективно споразумение. Госпожа Лихтенбергер. Äh, Благодаря. Сега водим същия дебат, който водихме и по време на обсъждане на пакета свързан с автобусния транспорт. Когато става въпрос за лесни права, тогава сме едини, когато дойдат някакви проблеми, се разединяваме. Искам да се спра няколко неща. На първо място големината или по-скоро броя 12 или 36 души. Трябва да направим възможно да смалим броя, да свалим границата, за да дадем по-добри шансове. По отношение на историческите плавателни средства и това, че те трудно се поддържат и реконструират. Не може едно плавателно средство, което е на повече от 10 години, да се счита за старо. Не става само въпрос за ремонтите на тези плавателни средства. Тук не става въпрос само за хора в инвалидни количка. Има е, и други хора с друг тип увреждания. В тази област обхванати различни групи от хора а, няма нужда от много мащабни ремонтни работи, а има нужда от воля да се направи нещо. С а, колегата Алесендър вече обсъдих този въпрос, а именно въпросът с пристанищата. Ако не успеем и при пристанищата а, да дадем възможност да се създаде достъп до а, отделните плавателни средства. За това как а, хората могат да имат достъп до пристанищата дори с, с своите автомобили. Да има такъв вид услуги, както, каквито се предлагат при въздушния транспорт. Можем да повторим стотици пъти да, отново са застрашени малките оператори. Защо няма а, подкрепа и допълнителни средства за тях? От страна на държавите. Да, много средства се наливат в инфраструктура. Ам, дори с набавянето на отделните малки инфраструктурни проекти. Занимаваме отново малките предприятия. И накрая, свързано с независимия орган – Ако нямаме независим орган, към който пътниците да се обръщат, когато правата им са нарушени, това няма да е добре. Надявам се да заложим кратки преходни срокове. Надявам се, че ние като парламент, като Европейски съюз да кажем да, ние ще включим и ще приемем конвенцията свързана с правата на хората с увреждания на сериозно. Апелирам към вас, колеги. Не отвръщайте глава от тези проблеми. Но, от друга страна, не трябва да ги използваме за оправдание при всеки един случай, когато се говори за мобилност на хората с увреждания. Благодаря, госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, тъй като много от нещата бяха споменати. Искам да се спра на две неща, които бяха споменати. От една страна, ам, относно нормалния достъп до пристанищата. Това не е приемливо, както е заложено в предложения. Предложението трябва да се помисли по този въпрос, защото е неприемливо да се отказва на пътниците достъп до пристанищата или отделните плавателни средства. От друга страна, историческите плавателни средства. Аз съм пътувала с такива а, кораби и а, става. Има възможност хората с увреждания да се качат на борда. Това са неща, които трябва да се вземат предвид, предвид когато изготвяме такива разпоредби. Но е, има и е, някои пователни средства, до които не може да се предостави достъп. Е, това трябва да се вземе предвид при нашето законотворчество или може би трябва да се намерят някакви альтернативи да се предостави достъп на тези хора. Благодаря. Благодаря. Сега, господа Ягер от името на комисията. Много благодаря, господин председател. Комисията би искала преди всичко да отдаде дължимото на докладчика госпожа Аяла Сенда и на докладчиците в Сянка. Радваме се, че има решимост за постигане на споразумение в интерес на пътниците, пък и в интерес на превозвачите. Знаем, че съществуват някои трудности, които, въпроси, които още не са решени по приложното поле, здравословните проблеми, е, компенсациите, но сме сигурни, че ще бъде намерено решение. По отношение на приложното поле – Искам да подчертая, че сме съгласни с някои от изказалите се тук, че са ни необходими ясни критерии и един двоен прак ще бъде объркващ за пътниците. От друга страна обаче, смятаме, че може да се намери компромис между 36 или 12 броя. Става дума за броя на пътниците а също така и за разстоянията 500 метра или пък до 3 души екипаж. Може би някъде помежду лежи компромисът. В заключение искам да кажа, че пътниците на морските съдове вече от много време чакат защита на правата им и тази защита не трябва да се бави повече. Очакваме компромис, за който комисията ще се опита да помогне, за да може да се постигне споразумение на второ четене в името на интересите на пътниците. Благодаря. Сега госпожа Аяла Сендера. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на всички, които направиха тук предложения и полезни изказвания. Има още какво да се а, дооправи и можем да мислим, че а, позициите ще се сближат още повече в бъдеще. Въпроса, разбирам, че въпросът там, къде става дума за компенсациите, не е лек, но смятам, че и там ще се сближат позициите ни. Колкото до приложното поле, очевидно то има огромно значение за морското кръвоплаване. Испанското председателство направи много, за да се сближат позициите на съвета и на Европейският съвет. Искам да спомена само два въпроса, които бяха сред най-сложните. Смятам, че ще можем скоро да постигнем споразумение, може би като оставим нерешени най-трудните въпроси, за да може да ги обсъдим и се съгласим по тях по-късно. Мисля, че има воля да се постигне в скоро време споразумение на второ четене. Благодаря. Сега ще ви напомня за сроковете. 6 май за внасяне на изменения. И тук, както а, и за предишната точка, на 1 юни ще гласуваме в комисия, а през юли в пленарна зала. 7 май за автобусните превози, 6 май за а, морските и речни превози. Сега следващата точка става дума за Европейската железопътна мрежа. Докладчик е господин Маринеско. Благодаря. Уважаеми колеги, откакто за последно обсъждахме този регламент, проведох няколко срещи с докладчиците в Сянка. Искам да им благодаря за проявения дух на сътрудничество и за това, че идваха на тези срещи. Благодаря и за тристранните срещи с съвета и комисията. За това сега ще видите, че като резултат от всичко това имаме една поредица от устни изменения, които съм внесъл. Опитах се да включа част от нещата, до които стигнахме в разискванията с съвета и докладчиците в сянка. Това са областите, в които сме стигнали до споразумение. След като предложих някои компромисни изменения, Говорех с докладчиците в Сянка и стигнах до споразумение. Както знаете, имаше някъде около 80 изменения. Ако не се лъжа, съм успял да включа всички тях в компромисните текстове или те са под формата на отделни изменения, така че те ще бъдат отчетени, когато се гласува в групата. Две неща, които са важни за мен. На първо място, приех позицията на съвета чрез въвеждането на едно приложение и чрез одобряването на редица коридори чрез този регламент. Идеята е да има мрежа на конкурентно способен транспорт. Естествено има изменения, свързани с е, градовете, през които ще минават тези коридори. Надявам се, че ще успеем да стигнем до е, споразумение. И на второ място, онова, което обсъждахме, е, най-вече беше така наречения принцип на едното гише. Мисля, че сме стигнали до споразумение сега по този толкова важен аспект. Е, добре е да имаме едно такова гише, е, където потребителите могат е, да се обръщат за разрешение да използват определен капацитет в рамките на съответните коридори. По отношение на правата на потребителите, вероятно ще имаме проблем с съвета. Ние искаме да има открит пазар в Европа. Ще видим дали ще стигнем до споразумение. Искам да видя какво смятате по отношение на внесените изменения. И какво смятате по отношение на списъка за гласуване? След дебатите днес и изказванията на докладчиците в сянка ще внеса промени в списъка на гласуване на време, за да може вие да отчетете тези изменения до утре сутринта до гласуването. Сега докладчиците в сянка. Първо господин Либерацки от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател, Искам да потвърдя казаното от господин Маринеско току-що. Всички изменения, внесени от докладчика и от други членове на парламента бяха анализирани и просто стигнахме до споразумение. Приехме ги. Когато имахме разминавания, се опитвахме да стигнем до компромис, затова сега има и редица устни изменения. Искам да подчертая, че в моята група смятаме, че този проект е нещо като стъпка към постигането на едно свободно пространство на железопътен транспорт в цяла Европа. Обсъдихме различни варианти, мислихме да помолим комисията да оттегли този проект и да предложи някакво ново законодателство. Мисля си обаче, че в последните няколко седмици постигнахме значителен напредък по това досие – благодарение на огромното търпение на господин Маринеско. И неговата работа, свързана с позициите на бъдещите председателства. Беше казано, че железопътните работници, ангажираните в този сектор, ще изтъкнат хиляди основания за това, защо сектора не трябва да функционира както ние искаме да функционира. Естествено, винаги може да имаме извинения. Най-важното тук е функционирането на товарния коридор. Сега имаме дефиниция, която включва е, съответните е, пътеки или коридори. Ще включим и връзките с сфери боти. Успяхме да стигнем до споразумение и по дефиницията на едното гише. Можем да имаме за всеки един коридор едно такова гише. Така отговаряме на очакванията на сектора, на ЦЕР и АИМ. Надълго и на широко обсъждахме проблема с, с споровете между различните органи и международните власти. Приветствам факта, че с изключение на две държави членки, Малта и Кипър, сме включили всички държави. Дадохме възможност и за установяването на коридор в Словения. Имаме естествено и някои притеснения. Едно от тях е, че държавите членки не поставят а, приоритет върху железопътния превоз на товари. те не желаят да инвестират в проекти от този род. Независимо от а, крайните срокове, две години и 6 месеца за подаването на молби за установяването на железопътни връзки и така наречените слотове за влакове. А в крайна сметка успяхме да стигнем до обща позиция, до споразумение. Голям напредък постигнахме. Успяхме да приемем направените предложения. Затова имаме списък за гласуване. По споразуменията. По измененията имаме споразумение. Искам да се обърна към колегите. И да им кажа, че естествено ще трябва да се откажем от онова, което защитаваме или поне част от него. Аз се отказах от част от моите изменения. Господин Маринеско също го направи. Така че, колеги, ако част от измененията ви не са включени напълно, моля да е, направите отстъпка. Окончателният резултат ще е положителен. Надявам се, че ще успеем да приемем това досие. Госпожа Билбао от Алде. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Маринеско. Той положи много големи усилия в този, по този сложен доклад. Искам да благодаря на секретарията и на асистентите, които трябваше да ми понасят повече, отколкото той. Всички внесоха е, изменения, дори Алде внесе редица изменения и те не бяха взети предвид при предишните преговори. Аз ще се опитам да защитя текста, който беше обсъждан на първо четене. Опитваме се да развием един конструктивен проект. Ние искаме това да стане един европейски проект. И наистина той да е такъв. Разбира се, има големи затруднения, свързани с този проект, свързан с свързани с дефинициите, включени в приложение първо, където става въпрос за установяване на трасетата. Разбира се, това приложение принадлежи към целият текст, ние не можем да го пренебрегваме. В приложение първо са изброени редица коридори и а, трябва да ги засегнем по време на обсъждането. Стои въпрос – защо това предложение беше изготвено, а не беше предоставено друго предложение на съвета. И беше казано, да, това е решение на държавите членки. Ние искаме в бъдеще да постигнем единодушие. За това става въпрос. Изменението, свързано с приложение първо няма да бъде прието, но предложението свързано с определен на коридорите, това ще го приемем. Преди обяд постигнахме няколко компромиса, но има неща, които пораждат тревога у нас относно обслужването на едно гише. Има различни позиции. И днес по време на позиции, на по време на разговорите това стана ясно. Имаше предложение за едно единствено гише за всички коридори, но това няма да бъде одобрено. Има други, които казват, че а, трябва да има едно гише за всяка държава членка. И има друго предложение, а именно това е една трета альтернатива но това може да е едно решение да има едно гише за всеки един отделен коридор. По този начин този проект ще придобие европейско измерение. Трябва да видим дали въобще ще функционират тези коридори, дали ще има възможност за обмяна на информация. Ние смятаме, че това може да е едно възможно решение за изпълнението на всички тези предложения. По отношение на инвестициите, съвета изразява някои резерви, но все пак се подчертава необходимостта от планиране на инвестициите за изпълнение на проектите. При общи проекти можем да постигнем съгласие, като се дистанцираме от проектите, които има спорни аспекти. Така че, нека да е, изготвим един текст, който отговаря на варианта на първо четене. Искам да благодаря на докладчика, на господин Маринеско. Искам да благодаря на секретарята за помощта, която те ни оказаха. На докладчиците в Сянка също искам да благодаря. Две неща бяха от изключително значение за нас и които ние одобрихме. Първоначалното предложение на комисията да се установи една изградена приоритетна мрежа, транспортна мрежа в рамките на Европейския съюз, това го отхвърляме в Германия. Има трасетата се използват от различни по бързина влакове. Това трябва да се вземе предвид. И ето защо ние не искаме да се получи едно резервиране на коридорите на, на трасетата. Е, и от друга страна, влакове, които превозват 10 или 20 пътника, да не получат слотове. Е, трябва да се включат всички тези отделни нива и нюанси. Е, не смятам, че в противен случай можем да кажем, че а, имаме една перфектна европейска транспортна мрежа и от друга страна да чакаме часове наред за регионалния влак. Ние постигнахме много компромиси. Но има няколко неща, които искам да подчертая, които са важни за нас. Делегираните актове. Ясно е, че парламентът взима участие. И комисията няма право да едностранно да прави промени. Те имат нужда от нашето съгласие, ако искат нещо да се промени. Аз държа на това. На второ място, по отношение на обслужването на едно гише. И ако а, тези органи, допълнителни органи и звена са различни от а, фирмите, които управляват инфраструктурата. Това значи, че по висшия орган може да каже, да, ние ще оперираме тук по тези трасета. Това какво казва вашия местен орган не ни интересува. Но ако менеджерите освободят трасета, то тогава висшия орган може да каже да, може тези трасета да се използват от други влакове, защото има такава необходимост. Но решението, което те взимат и казват това трасе е свободно, те не могат да го а, отеглят след това. Конкурентоспособността в, в Европа е а, различна. Има регионални ЖП предприятия, които резервират от 10 до 12 коридори и не ги използват. А те ги резервират, за да не могат да бъдат ползвани тези трасета от а, конкурентни фирми. Нашата цел е да има а, повече движение по, по тези трасета. Но а, когато се вземе решение този и този коридор е свободен, то това трябва да е така. По отношение на обслужването на едно а, гише, проведоха се редица дискусии. Ние смятахме, че трябва а, да има един висш орган, а, пред а, който съответният оператор може да подаде молба за използване на международен а, коридор. но функцията на този орган трябва да бъде и да информира отделните транспортни оператори. Въпросът остава обаче отворен. Как смята съвета какво мисли съвета за едно предложение да има два такива висши органа? Единия орган да се занимава с краткосрочните и дългосрочни инвестиции, а другия да контролира коридорите. Според мен това няма, такова прочение няма смисъл. Ако а, са а, били предвидени предварително всички а, проблеми, които биха могли да възникнат. Например, ако има, въпрос, има проблем с железопътните линии, някои тях могат да бъдат сменени или така нататък. Разбира се, в някои държави подмяната на ЖП линиите трае вечно. В Верона това, да речем, отне 100 години. Въпреки всичко, ние постигнахме компромиси. И искам да благодаря на всички, които взеха а, участие. Председателя държа чукчето и аз за това спирам. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз общо взето подкрепям доклада и компромисите, които са постигнати от докладчика. Съгласен съм и с принципа на коридорите. Единственият въпрос е, а, като въпросът е европейски, как ще действа на практика? Трябва, ако установиме значи, един общ орган а, за а, обслужване на едно гише, ще може ли да стане това? Може би трябва да запазим националната инфраструктура на отделните страни за известно време, като осигурим по-добри връзки между а, отделните страни и при по-голяма прозрачност относно сроковете и така нататък. Защото ако имаме един орган за обслужване на ноги, шеи, се окаже, че той не работи, ще се окажем в положение, където няма нищо, на което да разчитаме. Защото за големи страни, като Германия или Франция, ще бъде трудно един такъв орган за обслужване на едно гише да разполага цялата информация и да решава въпросите. Смятам, че по-добре е да осигурим връзки между елемента на сегашната система и с това да направим оценка, да видим дали ще бъде възможно да въведем обслужване на ноги гише. Подобен подход имахме при почтенските услуги, където то, дебатът започна преди около 10 години. Тръгнахме от две съвсем различни позиции и в край на краищата успяхме да се споразумеем. Ставаше дума за един постепенен процес, стъпка по стъпка. И мисля, че подобен подход би бил уместен и тук. Наместо веднага да решаваме да въведем обслужване на едно гише, аз лично бих се въздържал при гласуване на едно подобно предложение. Благодаря, господин и господин Роч. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика. А, ние от НП смятаме, че трябва да става дума за едно европейско решение, макар и то да, не, да няма да е много лесно за осъществяване. Докладчика и докладчите в сянка са свършили добра работа. И съответните власти ще трябва, органи ще трябва да имат трансграничен характер – Смятаме, че ще трябва да се планира както краткосрочно, така и дългосрочно, като се предвидят специалните случаи. И тъй като има ограничено време за планиране и подобно ограничено време, трябва да се подрепат, подредят добре приоритетите, вместо да торпилираме едно или друго а, понятие. Искам да благодаря на докладчиците. Надявам се, ще, ще успеят да убедят и съвета, и комисията да вървят заедно с нас по същия път. е господин Елка Драуи. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика за свършената работа, голяма по обем. Мисля, че сме направили много по-сериозен напредък, отколкото очаквахме. Решават се. Тук има два главни въпроса. Прилагането на директива предвижва ли ни напред? Ще направим ли товарният железопътен транспорт по-ефективен, по-надежден, по-привлекателен? Движиме ли се към интегриране на европейската железопътна мрежа? Втория въпрос отнася до метода предлаганото решение дали е достатъчно практично и достатъчно гъвкаво. И според мен отговорът на тези два въпроса е по принцип да, макар че разбира се, нищо не е съвършено. Първо, а, трябва да помислим за дефини... дефинирането на железопътните коридори. коридори. Струва се да се включи списък в приложението, като запазим гъвкавия подход при използване на делегирани правомощия. Второ, по въпроса за обслужването на едно гише, тези е, гишета трябва да се използват така, че да може капацитетите да бъдат разпределени правилно. Не мисля, че трябва да запазим националните е, органи, тъй като това противоречи това противоречи на духа на предложението. Трябва да запазим международният европейски характер с по едно такова гише на коридор. Сегашната система функционира, може би не е достатъчно добре и трябва да отидем по-нататък. И мисля, че принципът за обслужване на едно гише е добър също така необходимо е да създадем органи за арбитраж при възникване на спорове. Свършвам, господин председател. И също време не мисля, че трябва да попадаме в клопката, да вярваме, че само с този законодателен акт ще революционираме ефективността на целият железопътен транспорт. Това е само една стъпка. Необходими са серия от подобни стъпки, за да може европейския железопътен транспорт и по-точно товарният железопътен транспорт в Европа да бъде по-ефективен и по-конкурентоспособен. И а, тъй като това е все пак една стъпка и посока, ще подкрепим докладчикът безрезервно. Мога да се присъединя с колегата преди мен. В Европа товарният транспорт е изключително значение, но не се използва прекалено много. Трябва в международен мащаб да хармонизираме отделните ЖП мрежи. Не можем да даваме приоритет на товарния транспорт, тъй като това ще е в ущърп на пътническия транспорт. По отношение на обслужването на едно гише, в моята политическа група имаше дискусии до по отношение на това, кое е най-доброто решение. Докладчика подчерта, че има три възможни решения. Европейско решение, едно гише за всеки коридор – някои от нас са на мнение и смятам, че националните гишете не си а, сътрудничат достатъчно добре. Но това е по-добре, отколкото да се въведе още една система, която ще дублира първата. Добре е да има упростяване, а не осложняване на системите системи, които работят безпрепятствено до сега. Можем да кажем, да, обслужване на гише за всеки е, коридор, но това не е възможно за държави, които не допускат навлизането на е, други железопътни транспортни средства, освен своите собствени но а, националните а, гишета трябва да се сътрудничат по-добре и това ще доведе до една много добре функционираща система. Госпожа Аяла Сендер. Благодаря, господин председател. Чух казаното от всички колеги. И аз от дълго време работя по това досие. Железопътният транспорт не е нещо просто. Идеята за едното гише може да бъде разглеждана като управление отгоре надолу за железопътния транспорт в Европа. Аз е, смятах, че едното гише е нещо като опит да се надхвърля националното ниво, което естествено изисква и голяма доза добра воля. Някои от идеите, които бях подхвърлени, ще проработят, други според мен не. Трябва да има някакъв вид супранационално, наднационално ниво, така или иначе тук. Маринеско има две изменения, които са много добри. Аз също имам някои изменения. Чуде се дали може да разгледате някои от измененията, които аз съм внесла. 1.1.6 Там казвам нещо, което не се казва ясно в член 13, именно, че коридора трябва да включва трансевропейските мрежи като приоритет. Има приоритетни проекти, които в момента се осъществяват в трансграничен мащаб и хората, които работят по тях, ще трябва да осъзнаят, че те също ще трябва да се съобразяват с изискванията за коридорите, така че приоритетните проекти и трансевропейските мрежи ще трябва да се съобразяват с изискванията за коридорите. Още едно изменение, 1.5.8. Освен на вътрешните и морските пристанища, не трябва да се забравят железопътните коридори, защото ако не се включат пристанищата, ще трябва да се измислят други начини за товарване и разтоварване. Трябва да се отчитат по-добре сто, стоките, които се отварят. Господин Крамер искаше да се изкаже. По отношение на параграф 13, 5 и 1, че признаването да бъде заменено с зачитане. Компромис Х трябва да бъдат предвид товарните влакове. Тъй като рамките условия са не справедливи и това, че другите транспортни другите видове транспорт се поощряват и получават данъчни облегчения, не смятам, че е нормално. Благодаря. Моята позиция е съвсем накратко. И аз искам да поздравя докладчика за работата, както и докладчиците в сянка за положените усилия. Имам а, сериозно притеснение по отношение на превоза на товари в Европа и неговото бъдеще. Ако не предприемем действие, не смятам, че изобщо ще остане железопътен превоз на товари в Европа след около 20 години. Това сериозно ме притеснява. Както каза господин Либерацки, понякога самите железопътни работници поставят прът в колелата на развитието. Не са винаги държавите членки отговорни. Това е една малка стъпка, казахте, и това ми напомни за известния цитат на Нил Армстронг, който стъпи на Луната. Ако той се съгласи да поплагятства малко, ще кажа, че това е малка стъпка за е, железопътния транспорт, но бих искал да има голяма стъпка за човечеството. Господин Паскарели от комисията. Благодаря. Благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка на цялата комисия. Знам а, колко трудно беше да се преговаря на първо четене и на второ четене. Мисля си, че в крайна сметка имаме сега резултат, който ще постигне напредък. Ще говоря малко по-конкретно за измененията малко по-късно. Като цяло, смятам, че дебата по този проект за регламент на комисията Засяга един основен въпрос. Искаме ли да запазим статуквото по отношение на железниците или не? Защото онези, които управляват инфраструктурата и онези, които представляват железопътните предприятия, имат различно мнение. Трябва да видим какво смятат те, дали искат действат в национален мащаб или да има организация на нещата в европейски мащаб, чрез съответните координационни механизми, съответните задължителни правни механизми и така нататък. Е, комисията на последното заседание беше много критично настроена по отношение на прилагането на първия железопътен пакет. Ние смятаме, че той не се прилага както трябва. Сега обаче полагаме усилия и оказваме натиск да имаме правилното приложение, да имаме достатъчно ниво на откритост на, на пазара, Естествено има изменения, които подпомагат процес на прилагане. Има такива, които според мен вървят в обратната посока. Сега, измененията накратко. Едното гише. Искам да ви напомня какво беше първоначалното предложение на комисията. То не беше подкрепено в общата позиция на съвета. Идеята беше да имаме едно гише за всеки коридор – за да може това едно гише да управлява трафика от началото до края на коридора. Или да има няколко гишета, които да управляват няколко коридора, но на национално ниво. Това обаче няма как да проработи. Има частични решения, които се използват само частично от а, железопътните предприятия, а те искат да има а, конкретно работещо решение. Начина по който се използват тези гишета не винаги може да бъде даван за а, пример. Говоря най-вече за капацитета на железопътните компании, за да нямаме дискриминация, трябва да има една а, едно гише на коридор. И естествено тези гишета трябва да бъдат а, наблюдавани от регулатор, за да няма изкривяване на а, конкуренцията. Изменения 41 и 42 желаят да се изключи регулацията върху тези гишета. Това ще е сериозна стъпка назад. По отношение на лицензираните кандидати, може да има авторизация на национално ниво, което после се прехвърля на операторите. Ако имаме е, решение взето за всеки конкретен коридор, трябва да има едно третиране, равнопоставено третиране на всички оператори в рамките на коридора от началото до края. Това е позицията на комисията. Искаме да наложим тази позиция в съвета. Може да има някакъв компромис. Ако не се авторизират авторизираните кандидати, органът за управление. За нас органът за управление трябва да бъде един управителен съвет, а, а, който да управлява инфраструктурата. Е, и за тази цел а, трябва да имаме, трябва, той трябва да има юридическа стойност и не трябва да се смесват интересите на различните агенти. Значи, управителният съвет трябва да бъде управител на инфраструктурата, а не железопътно предприятие. Защото а, тези две неща трябва да бъдат отделни едно от друго, за да може да а, има а, резултати. Защото а, железопътните предприятия са нещо различно. Те са клиенти на железопътните коридори, но те могат да бъдат обединени в консултативни съвети, например, за да се вземе тяхното мнение по отношение на управят, управлението на коридорите, но без те да имат правомощия да взимат решения. Въпрос, който е много деликатен, възникна по време на първото четене, а това е въпроса на приори... за приоритетите. Смятам, че компромисът, до който стигна съветът, е, е, показва, че това дума за много, много, много, много деликатно равновесие – но решението не се е от, така отдалечава много от общата позиция. Не бих казал, че железопътните товарен транспорт има някакво въздействие върху пътническия трафик. По дължината на коридора съответните управляващи органи трябва да се споразумеят за общи правила, за приоритети, които да не дискриминират товарния трафик за сметка на пътническия. Значи да няма привилегии, но да няма и дискриминация. Е, затова според нас някои изменения, като примерно 151 и 153, които изключват прилагането на приоритети в върховите часове, са неприемливи, тъй като по този начин а, се, а, значи, не се постига основната цел. Сега няколко изменения във връзка с регулиращият орган. Не може да създадем регулиращ орган за цялата железопътна мрежа. Очевидно регулиращите органи ще бъдат свързани с националните мрежи. Но тези регулиращи органи трябва да се е, координират е, дейността си. Свършвам, виждам, че председателят размахва чукчето но много от измененията, които се отнасят до трасетата на коридорите, представени от редица депутати, Значи трябва да се каже, че а, нашата становище обаче, че значението на коридорите, а, повече в тяхният а, бизнес, а, в тяхният а, бизнес а, смисъл, техния бизнес, техния бизнес гейт и, и търсенето на пазара преди всичко. И с това ще приключа и ще ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин Пасторели. А, а, ще трябва да се придържаме към а, а, графиката, който има пред мен. Затова започнах да размахвам чукчето. Господин Маринеско, искате ли накратко да кажете нещо? Да, съвсем накратко на господин Кадрауи ще кажа, че наистина започнахме с желанието да подобрим съществуващото положение. И ако а, изходим от факта, че е необходимо координиране на инвестициите и транспортната програма ще се подобри по този начин, а, разбира се, ако въведем обслужване на едно гише, това ще бъде крачка напред, защото ще подобри сегашното положение, състояние на нещата. Според мен опасенията на комисията ще бъдат разсеяни утре, когато гласуваме по тези въпроси. Благодаря ви много, благодаря и на докладчите в Сянка. Благодаря, господин Маринеско. Искам да напомня на уважаемите дами и господа депутати, че ще гласуваме утре, зара, в 9 часа. За... Не забравяйте да донесете картите си за гласуване. Програмата ще бъде малко по-сложна от обикновено, но утре зарам 9 гласуваме в същата тази зала. Моля, носете си картите. Сега следващата точка е устойчивото бъдеще на транспорта и докладчик е господин Грош. Благодаря, господин председателю. С секретарята се разбрахме днес да се проведе една дискусия и през следващите две седмици ще изготвя и ще обсъждам измененията, които ще предоставят колегите. Надявам се и юни месец да гласуваме. Председателя прекъсва. Ако обичате да провеждате разговорите си извън залата. Тук има само едно заседание. Това е заседанието на Комисията по транспорт и туризъм. Ако имате някакви други неща да обсъждате, напуснете залата. Господин Грош, е, през пленарната сесия в Страсбург през юли е, ще бъде окончателното гласуване и ще помоля да се спази този е, срок. Над 100 изменения бяха представени и внесени. Има е, много изменения, които са близки по своя характер. 71 изменения по параграф 20 е, относно залагането на цели. Аз съм е, убеден, че те ще могат да бъдат обхванати от един единствен компромис. 124 изменения внасят нови идеи, нови нюанси, трябва да има езикови разяснения. Те бързо ще се обработят по отношение на новите предложения. Прави се препратка и към стратегията до 2020 година по отношение на стойностите на емисии от въглероден двуокис. Трябва да постигнем една референт, референтна рамка, да работим с едни и същи стойности във всички комисии. По този начин ще отпаднат от 12 до 14 допълнителни споразумения Транспортът от е, изключително голямо значение за економическото развитие на регионите, за ам, подобряване на социалните условия в тези е, региони. Ам, относно а, е, окончателното завършване на а, пазара, това е едната от целите, но а, не приоритетна завършването на пазара върви паралелно с определени стъпки напред, които се правят в други области, в економическата област, в социалната област. Може би друг аспект е с вкарването е, на, на такси ще доведе до интернализиране на външните разходи, проблемите свързани с е, околната среда, с емисията на въглероден двуокис. Това са въпроси, които имат абсолютен приоритет. Темата с, за сигурността, тя също е много важна, може би ще бъде засегната в отделна глава. В допълнение, може да се позовем на една нова програма, съответно на една втора програма, свързана с сигурността по улиците. Въвеждане на зелени коридори. Тази тема също трябва да намери своето място. Има и а, аспекти, при които трябва да намерим баланса между това, което е важно и другото, което е прекалено подробно и а, детайлно. А, трябва да работим, а, като се съобразяваме с а, бялата книга. Акцентите. Искам да ги спомена още веднъж. За мен това са така наречените е, финансови фондове Финансирането и в бъдеще ще си остане една важна тема. Искам да подчертая, че финансовия фонд не е един важен нов инструмент. Може да се работи и с средства, които предлага сегашния фонд за предоставяне на средства за транспорта. Но ам, трябва да се работи и с нови финансови инструменти. Тази тема я обсъдихме, със сигурност ще я засегнем отново. Трябва да работим а, по нови финансови инструменти, по отношение на гаранциите, по отношение на инфраструктурата, по отношение какви са рисковете свързани с изпълнението на проекти в първата им фаза. Не трябва отново да се лашкаме напред-назад при изготвянето на отделните формулировки. Всеки вид транспорт и най-вече шосейния транспорт трябва да стане по-екологично чист, трябва да се да отдаде дължимото внимание на сигурността по пътищата, аз съм убеден, че утре ще... че в бъдеще се създаде една а, верига в, а, от инструменти в а, различните региони. Ще а, се създаде интермодалност. В тази връзка ще се създадат економически, социални, екологични критерии. Формулировките трябва да са по-всеобхватни, не трябва да се разделят економическата ефективност от една страна, социалните аспекти от други и екологичните аспекти от трета страна. Относно целите. Смятам, че в контакта ми с всичките политически групи а, положихме а, единни цели. Знаем, че това е а, един много важен въпрос. По-важно е да имаме една ясна и изпълнима цел, отколкото да имаме редица неизпълними цели. Не искам да се създава нова агенция. в автомобилния транспорт и в други видове транспорта. Има склонност агенциите да се превръщат в регулатори на европейско ниво. Има усилия, инициативи, които се предприемат на европейско ниво. Правят се тълкувания на национално ниво, които клонят към протекционизъм. И по този начин се губи смисъла а, от а, тези агенции, губи се тяхната ефективност. Ако а, имам агенции, които се занимават само с а, м, документи и не произвеждат никакви резултати. Но ако имаме утре агенции, които изпълняват и регулираща роля, то трябва да се замислим дали на такава агенция, отговаряща за автомобилния транспорт, е необходима. Смятам, че става въпрос само за най-вече съдържанието, не само за формата. Както казах, през следващите две е, седмици ще обсъдя внесените от колегите и докладчите в сянка и изменения. Надявам се, че чрез е, компромисите е, ще можем да създадем една, един по-стегнат списък за гласуване. Аз съм убеден, че ще работим добре. Благодаря, господин Грош. Председателя оценява вашите усилия да се посвие малко списъка за гласуване. Много благодаря от името на социалистите и демократите, госпожа Алварес. Благодаря. Благодаря, господин Грош. Благодаря ви за приятата позиция. Мисля, че за бъдеще нашата роля ще е засилена, ролята на Европейския парламент. Имам няколко изменения, които целят да подобрят текста на господин Грош. И ясно казваме, че безопасността трябва да е Основна цел тук, както и териториалното сближаване, тези две цели трябва да бъдат разгледани от гледна точка на устойчивото развитие и от гледна точка на стабилното бъдеще за европейския сектор. Искам да поговоря и за финансовия фонд. Напълно съм съгласна, че когато се начертава или когато се приема някаква политика, трябва да се приемат финансови гаранции. Мисля си обаче, че в този случай трябва да гарантираме известен процент от това, което се предвижда за Европа в следващите години. Освен това, трябва да се придържаме към златното правило, в допълнение към това, което начерта господин Грош, трябва да се гарантира притока на средства към транспорта и към туризма, пари, които няма да бъдат разгледани като обикновени разходи. Искам да задам един въпрос по отношение на ефективността. рамките на общността. мисля си, че трябва да говорим за ефективност по отношение на различните видове транспорт морски, железопътен и така нататък, въздушен. Как предлагате да работим, за да постигнем начертаните цели? Освен това, трябва да се укрепят правата на работниците и на пасажирите, както и да се засили ролята на обществения транспорт. Времето е всичко в политиката. От името на Алде сега точно на време е госпожа Гринсбек. Благодаря, господин председател. Сега на, а, набързо ще говоря малко. Закъснях поради трудности в транспорта. Днешният транспорт, не е транспорта на бъдещето. А, а, искам а, да благодаря най-сърдечно Матю Грош за неговата чудесна работа. И с няколко думи искам да напомня, че за нас а, е, политическата група, която представлявам, от нейно име искам да подчертая, че е добре да имаме колкото може по-голямо мнозинство за този много важен доклад, който има дългосрочно значение за да бъдем в една силна позиция по този стратегически въпрос. Матио Грош е, напомни голямия брой изменения, които са внесени. И аз съм съгласна с е, неговото искане да се опитаме да намерим компромис, за да дадем по-голяма сила и по-голяма читаемост на това, което ще приемем и да запазим, доколкото е възможно, структурата, фактурата, ясната структура на доклада, който бележи жалон в историята на транспорта чрез своята краткост и своята яснота. Значи, не трябва да се опитваме да направим някаква елха, която да хареса на всички. А по-скоро да търсим вътрешна непротиворечивост, последователност и ако е възможно, много ясно да дефинираме приоритетите. Това е по отношение на формата и стратегията. Сега да кажа нещо по същество. Нещо, което между другото бе споменато вече. Нашата група е много доволна, че главните, главната цел е за включване тук и въпросите, включително и въпросите за измененията в климата, по-малко въглеродни емисии в дългосрочен план и също като една междинна цел, която несъмнено ще, ще бъде обект на нашите, изиск... на нашите дискусии, когато обсъждаме измененията. А самата бих настояла по-специално повече от всякога ни е необходимо единно европейско небе. Както очевидно и единна европейска железопътна мрежа. Струва ми се, че кризата, която преживяхме а, с изригването на исландският вулкан, показа крехкостта и взаимната зависимост на различните транспортни възли и предприятия. И тук е може би необходимо да се напомни, че когато търсихме а, изкупителна жертва, а, оказа се, че Европа не е достатъчно добре координирана в нейната транспортна мрежа и затова е необходимо да се опитаме да потърсим по-добра координация. Очевидно е, Следователно, че би било уместно да се напомни а, нуждата от единно европейско ниве, ниво, а, небе като един много важен елемент от цялата европейска инфраструктура, цялата европейска транспортна мрежа. Нашата политическа група също така иска да бъде насърчен е, интермодалният транспорт. Подкрепяме намерението на докладчика да включи колкото може по тясно градския транспорт в общата транспортна система. Свършва ли ми времето? Ако времето ми свършва, мога да говоря и по-бързо, обаче това ще бъде опасно за преводачите. И за това ще приключа, господин председател. Значи необходимостта за интегриране на технически, новите технологии, чисти зелени автомобили, интелигентни и е по възможност европейски автомобили. Председателя на съвета го обяви в началото на, на Испанското председателство за става дума за една, един европейски електрически автомобил. А, необходима ни е вероятно също така и система за санкции срещу ония, които нарушават, за санкциониране на ония, които нарушават, трансгранично нарушават а, приятите норми. Ето това са някои предварителни забележки, които исках да споделя с вас. Благодаря. Благодаря и аз. Сега госпожа Лихтенбергер от името на Зелените. Благодаря. Господин председател, искам да изкажа благодарност към докладчика. Той наистина положи усилия, за да бъдат сближени отделните позиции ще се огранича в рамките на тези аспекти, които са важни за мен. И след това ще видим как може да постигнем един консенсус. Относно интермодалността. Смятам, че е наше задължение да обхванем и да споменем отделните видове транспорт, които искаме да обединим в мрежа. Защото и гражданите не могат да ни разберат, когато използваме едно или друго понятие. Трябва наистина а, да споменем всичките видове транспорт и ясно да а, заявим, че ходенето пеш и карането на велосипед също спадат а, към транспорта. На второ място, нещо, което смятам за важно, плановете за градска мобилност. Има стотица хиляди. Получихме интересен брифинг по този въпрос и тези неща трябва да ги вземем предвид. Знам, че има много градове, а, са над 100 хиляди но не можем да разчитаме така, че трябва да чакаме 10-15 години да видим как ще са нещата, но а, може би в тези планове тяхното изпълнение ще се получи едно ускоряване, ако ние заложим ясни изпълними цели. Що се отнася до мерките? Не трябва да се ограничим само в рамките на а, интермодалността не трябва съвсем конкретно да бъде заложено това, което искам да, да искаме да променим, това, а, което искаме да пренасочим като транспорт. А, през почивните дни имах възможност да, да разговарям с граждани и е, Еврос спрех, е нещо, което а, притеснява хората, тъй като това понятие не се приема. Не, не се възприема от а, гражданите в държавите членки. Трябва да има по-ясни формулировки. И тук а, не е въпрос само на формулировката и на съдържанието. а, има принудителна мобилност. А, това означава изпразването на централните части на градовете. А, изграждат се околовръстни пътища, където там да бъде изнесен транспорт от вътрешността на града. Трябва да се използват критериите за устойчивост, свързани с финансирането, финан... финансиране а, на пътищата в размер на 20%, финансиране за пътеки за пешеходци и колоездачи също трябва да бъде предвидено. По отношение на целите, аз съм абсолютно съгласна. Трябва да заложим конкретни цели, възможно най-често и колкото е възможно по-конкретно. повечето случаи разговорите потъват някъде и не се стига до конкретика. В изменение 23 и друго се посочват емисиите за въглероден двуокис. Казва се, че също трябва да се отвои отговорността за опазване на околната среда на видовете транспорта, които я замърсяват. Финансирането не трябва да бъде намалявано предвид економическата криза поне минимума трябва да бъде запазен. Минимума от този обем, който е бил предоставен през последните няколко години. Европейската агенция по околна среда изказа същите съображения, каквито изказваме и ние по време на нашите дискусии трябва да се вземат съвсем сериозно целите свързани с устойчивостта и опазването на околната среда. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя най-сърдечно господин Грош. Не го правя само от куртуазия. Не. Неговия доклад е, е точен, е, смел е, и става дума за нещо абсолютно жизненно важно. Приемане на насоки за новията бяла книга за транспорта, която ще ни ръководи през едните 10 години. Има много ясна аргументация за това. когато искаме да възприемем един решителен подход, трябва да видим какво е направено до сега и да насочим вниманието си към това, което трябва да бъде усъвършенствано. Сега за въпроса за фондът, като се има предвид е, нарастващият обем на товарните превози, са ни необходими решения, които осигуряват безопасността и на пътниците, и на а, е, ползвателите на товарния транспорт. Необходима ни е точна диагноза, която ясно да показва, че не е достатъчно да се поощрява конкуренцията между различните видове транспорт, но те трябва и да се допълват взаимно. Когато става дума за критериите за ефективност, според мен докладчика смело казва и е прав, че железопътният и водният транспорт не винаги са по-ефективни и по-ефикасни е, от е, е, пътния транспорт. Това е много смело решение, защото обикновено не се казва така. Но това става дума за едно важно понятие, което трябва да бъде водещ принцип в нашата бъдеща работа. Необходимо е по-нататъчна работа, необходимо е по-нататъчна работа да се установи относителната ефективност на различните видове транспорт. Необходимо е да се намери симбиоза между различните видове транспорт, за да можете съвместно да работят ефективно. И накрая, смятам, че господин Грош напълно правилно подчертава, че ако Европейския съюз иска да има тежест, когато става дума за създаване на обща европейска транспортна мрежа, а той трябва да използва максимално съществуващата инфраструктура. Но за да стане това, трябват повече средства. Внесъл съм пет изменения, господин председател. Според мен, те се отнасят до важни, съществени въпроси. Не трябва обаче те да бъдат приемани буквално. Докладчикът вече посочи, че не трябва да се боим от е, основателните предложения, направени от други членове на комисията. Много пъти те се припокриват, отнасят се за едно и също нещо, така че трябва да се опитаме да намерим начин да ги обединим. Още един път искам да благодаря на господин Грош. Сигурен съм, че а, неговият а, подход ще доведе до това всички да бъдат а, доволни от а, окончателната версия, а, която ще ни даде една качествена бяла книга. Както казах, Внесъл съм пет изменения. Едното от тях е, че нито една форма на транспорт не, не трябва да бъде, не трябва да страда а, от нашите решения. Понякога е добре е да се прехвърли на пътният, товарите от пътния транспорт към, примерно, речния транспорт. Но това не значи, че пътният транспорт трябва да бъде наказван. Друго изменение се отнася за цифровите тахографии, които ще ни позволят да постигнем по-голяма гъвкавост, да може хората, които работят в транспорта, да съчетават по-добре професионалния, трудовия си и семейния си живот. Необходими са също така мерки за поощряване на техническата оперативна съвместимост. И накрая необходимо е морския транспорт да бъде колкото може по-ефективен. За тази цел трябва да хванем бика за рогата. Ние сме против либерализирането на пристанищата. Необходим са, достатъчно, да им, необходимо е да има достатъчно средства, а, за да преодолеем слабостите в транспорта. Изказващия се говори, чете текст, който разбира се не е предоставен на преводачите. мисля, че е, е ясно, че няма, в много случаи нямаме альтернатива и а, това трябва да стане абсолютно ясно за всички. Всички ние трябва да за извлечем полуки от това, което стана в последните месеци, за да не се повтаря в бъдеще. Госпожа Яла Сендер. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика за предложението. Доста стабилен текст. Благодарна съм и за това как той даде началото на един оживен дебат. Един въпрос по отношение на финансирането. Говорите за създаването на транспортен фонд има такова предложение за мрежите. Този фонд трябва да се използва за е, европейските мрежи, европейския транспорт. Идеята за използването на регионалните фондове за постигане на комплементарност. Е, не разбирам какво имате предвид. Е, голям процент от структурните фондове отива за инфраструктура, Европейския фонд за възстановяване и развитие също дава средства. В моята страна има стабилни средства по тези фондове, в други страни може би не толкова големи. Трябва да видим, може би, как са използвали средства и преди седмата рамкова програма даде качествен скок на някои проекти, някои от бюджетните линии са свити, други обаче бяха разширени. Сега си мисля, че трябва да има конкретен процент, който да бъде включен в следващата финансова перспектива. Мисля се, че трябва да бъдем по-амбициозни, трябва да правим креативност по отношение на този транспортен фонд. Трябва да имаме е, добри идеи относно бъдещите мрежи. Трябва да е, правим съзидателност, е, за да можем да убедим обществеността и съвета, в частност, да осигурят средства, които да са в допълнение към съществуващото финансиране, които са не толкова много и парите по Европейския фонд за възстановяване и развитие, които са заделени вече за съответните цели. Така че, моля ви да отчетете не само това, което каза колегата Алварес преди малко, а и ако може да използваме златното правило, за да се улесни прилагането на пакта за стабилност. Моля ви да видите дали може да се направи нещо. Благодаря, господин Елка Драуи. Благодаря, господин председателю. Благодарности към докладчика за положените усилия и допълнителните усилия, които той положи по отношение на гласуването и измененията, защото трябваше да се комбинират много идеи. Сега, каква е целта на този доклад? Целта е да се изпрати ясен сигнал на Европейската комисия и да се каже какво смятаме ние по отношение на Бялата книга и онова, което трябва да присъства в нея. И какви цели тя трябва да изпълни. Това разграничаване за мен по отношение на пътническия транспорт и транспорта на стоки е проблемно. Говорили сме за това и в миналото. Мисля си, че трябва да се говори за комбинирането на различни видове транспорт, както и транспорт, който не използва силата на двигателя, трябва да насърчаваме различните видове а, не само когато става въпрос за превоза на стоки. Надявам се, че ще има някакъв вид преминаване от един вид транспорт към друг и се надявам, че не отхвърляте тази идея, тъй като в крайна сметка искаме да има устойчив транспорт, който да използва стабилни инвестиции в инфраструктурата, да има екологичен характер, ако искаме да постигнем оперативна съвместимост между различните видове транспорт и тук отново използвам професионален жаргон, това ще трябва да включва различни е, оперативни платформи между различните видове транспорт, само че трябва да има платформи за оперативна съвместимост и в рамките на съответните видове транспорт. Железопътният транспорт е пример. Оперативната съвместимост е ключа към успеха тук. Има други важни аспекти, като безопасността, социалното и териториалното сближаване, правата на пътниците. Не можем просто да използваме а, високопарни слова. Трябва да има конкретни постижими предложения, реалистични предложения. Затова си мисля, че трябва да дадем на комисията един списък с цели и срок за тяхното изпълнение. кажем, кога всяка една от мерките трябва да бъде приложена. Грешката, която допуснахме с предната бяла книга, беше, че текста беше прекрасен. Само, че оценката 10 години по-късно показа, че много от целите просто не бяха постигнати, така че трябва да намерим начин за засилване на натиска за всяко едно от предложенията трябва да има конкретни срокове. Така приключвам. Всички ние ще видим какви ще бъдат вашите компромисни предложения в следващите няколко седмици светлината на казаното от колегите, е, съм положително настроен относно крайния резултат. Госпожа Майснер. Благодаря, господин председателю. Искам да се спра на четири неща. Първо, беше казано, че има 367 коментара. Ако това значи, че той много неща е пропуснал или много неща е включил неправилно. Това се отнася за докладчика и бих казал, че ако това е така, а, значи това не е добре за транспортния сектор и това, което иска да постигне този доклад. А, много от коментарите са с допълващ характер. А, има и много от коментарите, които подчертаха важността на темата Мобилността, а, за, както за хора, така и за стоки, а, трябва да се запази в а, бъдеще. На второ място, ефективна интермодалност. Това понятие е неясно както и Ойроспрех – но това е всичко, което ние искаме. Да се обедини а, економическата ефективност, екологичните аспекти, социалните аспекти. Всичко това звучи много добре. Искам да подчертая нещо, което ми харесва по отношение на ефективната интермодалност. Докладчика каза, че всеки вид транспорт е важен. Ние имаме нужда от всеки вид транспорт. Видяхме при изригването на вулкана как стоят неща, нещата, че а, при определени условия въздушен транспорт може да бъде заместен, но в други случаи не. А, имаш. Е, имаме нужда, в крайна сметка, от всички видове транспорт. Имаме нужда от повече интермодални платформи, за да го постигнем. За да има по-плавен преход от единия вид транспорт към другия. А, не може да има по-голямо пренасочване към ЖП транспорт и към морски, морски транспорт, когато няма достатъчен капацитет. И накрая, по отношение на интермодалността, има няколко допълнения. Трябва да има възможности за, за пренасочване към ЖП и морския транспорт. Относно колоезденето в градските зони може да се предоставят повече възможности за, колоезда, за колоездачите. На трето място финансирането. Финанс... Финансовия фонд беше споменат. Господин Калас по време на изслушването беше казал, че транспорта трябва да бъде доизграден, трябва да бъде поддържан, но за това има нужда от финансиране. Аз се надявам, че разбира се, че има възможност да се намерят финансови средства. Транспортният сектор има нужда от повече средства. Ние знаем, че това е така, но не знаем откъде ще ги вземем тези средства. Трябва да намерим по-креативни решения. На последно място за бъдещето за транспорта от изключително значение е завършването на вътрешния пазар. А, какво ни носи една перфектно изградена национална ЖП мрежа, когато тя спира на границата и не може да продължи и по-нататък? И когато човек не може да използва един единствен билет, за да пропътува а, разстоянието от север до юг. Смятам, че а, текста е една добра основа, върху която ние можем да работим по-нататък. Затова му благодаря. Господин Качан. Благодаря, господин председател. Съгласен съм, че а, господин Грош е свършил чудесна работа. И най-важното от всичко, вложил е разум в, в това, което е направил. Струва ми се, че трябва да намерим едно а, решение, тъй като терена, който се опитваме а, да обхванем е също така един. Може да обсъждаме различните елементи по-отделно, но в край на краищата трябва да има някаква конвергенция за да могат е, нещата да се обединят. В момента се опитваме, като че ли ще една мозъчна атака, да намерим най-добрия път. Надявам се, че това, което обсъждаме днес, примерно конкурентоспособността на товарния транспорт и това, което чухме онзи ден за бъдещето на ТЕН, мрежите. Ефективна съвместна работа на различни видове транспорт, това е ключов въпрос. Защото не знаем, че различните видове транспорт много често се пресичат, обединяват. Транспортните коридори завършват или продължават през пристанищата. Значи, ефективна съвместна работа е, е, значи, транспортните потоци да бъдат доведени до пристанищата. И когато говорим за жизнеспособност на товарният и пътническия транспорт, понякога като че ли губим от погледа си взаимосвързаността на всички тези елементи, колкото до финансирането. Che può assomigliare, perché abbiamo un esempio che è il Margherit, no? il Margherit che è un, qualcosa di simile. Che... Е, фондовете, разбира се, е, се обединяват в бюджет, но трябва да се опитаме да направим промени в цялостният европейски бюджет, като започнем от задълженията. Ето, според мен най-главните елементи. Говорихме за електрическите автомобили, за водородните возила, за хибридните автомобили и така нататък. Но какво ни е необходимо? Аз съм изразил това, което смятам, че е необходимо в измененията, които внасям. Надявам се, че измененията, които предлагам, ще бъдат прияти. Аз съм бил докладчик за становището на комисията е, ИТРЕ и въпросите за емисиите, и въпросите на околната среда, и преди всичко интелигентните транспортни системи. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Грош за добрата, интелигентна работа. Сега ще кажа нещо съвсем различно от това, което беше казано до сега. мисля, а, споделям а, а, о, много от това, което се каза тук, но искам да направя, да кажа нещо по-различно. Мисля, че този доклад трябва да бъде а, една възможност да поставим нашата комисия и транспорта в центъра на вниманието. Струва ми се, че а, транспорта като че ли губи от окраската си, губи от перата си, ако мога така да кажа, в рамките на цяло, цялостните европейски проблеми. Виждаме също, че губим и по същество съдържание по редица въпроси, както тук някои изказвания показаха. И първото, което ни е необходимо е, докладът за бъдещето на транспорта трябва да носи послание, че не е достатъчно да обясняваме колко важен е транспорта, защото става дума за един политически въпрос, става дума за това, че той е 10% от европейската економика, че той играе решаваща роля в развиването на европейската технология и защото той е също така и значителен замърсител, но забележката, която мисля, че изтрува да се направи, че в един доклад, който говори за бъдещето на транспорта, като си има предвид как вървяха нещата до сега, както докладчика и всички, които а, говориха тук, говориха за финансиране. Е, това е въпрос, е, който утре ще има възможност да разгледаме, да разгледаме въпросите за финансирането, за бюджета. Е, разбира се, има и вътрешни е, проблеми, но те не са непреодолими, не са убедителни политическите аргументи срещу тях. И затова искам да кажа, че този доклад ни дава още една възможност, нещо, което всички посочихте, и, а, трябва значи, да използваме тази политическа и економическа възможност а, да увеличим тежестта на нашата а, комисия. Искам да поздравя господин Грош за доклада. Накратко. На първо място не трябва да забравяме финансовите ресурси. Радвам се, че колегите говореха по темата. Транспортният сектор е, трябва да се превърне в по-голям приоритет сред европейските политики, затова и заделените финансови средства трябва да се увеличат. Освен това, Въпреки, че от економическа гледна точка въздействието на вулканичния облак не беше чак толкова голямо, въздействието върху гражданите на Европа и върху транспорта на стоки, на товари беше много голямо. 66% от пътниците, които заседнаха в рамките на няколко дни на европейските летища, пътуваха в рамките на Европейския съюз. Ето за това говорим за комодалност. Тези 66% пътници можеха да се натварят на влакове, свръхбързи влакове, които да свързват всички важни столици в Европейския съюз. Когато говорим за комодалност обаче, трябва да го говорим и за по-добри връзки с речния и морския транспорт. За морския транспорт имаме стратегия до 2018 година на ниво Европейския съюз. За съжаление нямаме нова стратегия обаче за речния транспорт. Затова добре ще е заедно с комисията да видим на какви основи може да легне една нова стратегия за европейския транспорт. Искам да подчертая, освен това, необходимостта от по-екологични альтернативи за придвижване, най-вече в градовете. Велосипедите, например, трябва да бъдат нещо, в което трябва да се инвестира. Трябва да има европейска стратегия за използването на велосипеди. И тук не говоря само за транспорта в рамките на градовете. Знаете, че има все по-развиващ се културен туризъм в Испания имаме добър пример в това отношение. Когато паркираш автомобила си, можеш да наемеш велосипед безплатно, за да посетиш различни културни обекти, дават а, на хората безплатно карти и така нататък. Може да се поработи повече в това отношение. Градската мобилност. На последно място тук трябва да имаме цялостен подход. От страна на архитектите и от тези, които се занимават с градоустройство. Транспорта трябва да стане неразделна част от градоустройството. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Ще кажа нещо във връзка с това, което каза господин Рике. Не знам дали наистина транспорта губи перата си, но мисля, че трябва да направим от този доклад един а, е, така остър, а, е, ефективен инструмент. Необходимо е, а, е, да създадем документ, нещо подобно на документа 2020 в отношение на енергетиката. И това е, въжи повече за общия дух на доклада, отколкото за измененията, които ще бъдат прияти или неприяти. Защото е, към пакетът климат, транспорт, нашия доклад трябва да допренесе сериозно. И мисля, че ще успеем е, чрез измененията да дадем на този доклад тежест не само като доклад по собствена инициатива на комисията, а като една стратегия, която е не само техническа, но също така и политическа стратегия а, за бъдещето. А, един така мощен лост за развитието на сектора. Благодаря. Господин Ягер от името на комисията. Благодаря, господин председател. Комисията отбелязва с голямо задоволство 276 изменения, 376 изменения, и което показва а, голям интерес и, е и а, съзнанието на голямото значение на доклада. А, приветстваме а, позициите а, а, на доклада а, и нещо, той е в унисон с а, а, стратегията 2020. Знаем, че повишаващата се мобилност ще натовари повече транспортните средства и артерии и затова с голяма радост отбелязахме, че се подчертава, ще подчертана няколко пъти днес, нуждата от оперативна съвместимост. Защото а, ограниченията в, в контекст, в в капацитета все повече ограничават нашите възможности. Това въжи особено за градските а, агломерации. Важно внимание се отдели на безопасността. Това също ще бъде отразено в Бялата книга. Осигуряване по-конкурентоспособни транспортни системи на Европа ще се постигне чрез отварянето на пазара, което беше отбелязано тук. Искам също така да отбележа, че комисията споделя много от това, което се говори днес. Трансграничните нарушения е, и компенсации, на мобилност. Вие споменахте тук е, е, последиците от изригването на вулкана. Разбира се, сигурността винаги е била високо в нашите, сред нашите приоритети, но искам да кажа, че ние в никакъв случай не настояваме за създаване на някаква допълнителна агенция – и разбира се, използването на принципа на субсидиарност е особено важно. Колкото до финансирането на транспорта и транспортната инфраструктура, ще се съгласите с мен, че в контекста на економическия спад това е много деликатен въпрос. И мога да кажа само от името на комисията, че нашите цели не са се променили. Комисията ще се опитва да осигури необходимото финансиране, както беше подчертано не един път от нашия заместник председател, но също така трябва да се отчитат и трудностите, особено в някои от новите страни членки. Ангажираме се с обединяване на използване на всички инструменти за финансиране в вътрешно непротиворечиви рамки за финансиране. И сега накрая да стигна до целите. Не трябва, може би трябва да се напомни, че има вече а, такива цели за 10% възобновими енергоисточници и така нататък. А, цели за емисиите на автомобилите и така нататък. А, целите ни помагат да измерваме резултатите, те не би трябвало да определят политическите решения. И в заключение, комисията отбелязва големият интерес, като разбира се към доклада и целта му е той да бъде включен в бялата книга на комисията. Ще анализираме този доклад много внимателно и всичките 376 изменения към него – като вземем под внимание всички ваши предложения. Благодаря. Благодаря, госпожо Егър. И сега отново думата на господин Грош. Благодаря. Благодаря за всички коментари, за всички предложения. Става ясно от всички дискусии, че е добре е, човек да използва времето пълноценно. Някои неща могат да, да озреят с времето. Това, което Доминик каза, е вярно. Този доклад трябва да послужи за бъдещото развитие на транспорта. Тези теми, които се дебатират тук и се изнасят навън, за разлика а, от това в Комисия на транспорта тези теми си остават тук в рамките на комисията. И а, транспорта не се наблюдава, а, не се разисква като една единна област, като един единен сектор. Ето защо, Доминик, аз съм напълно съгласен с теб. Транспортна, транспортната мобилност принадлежи а, към тези сектори, които могат да са източник на доходи за държавите членки под формата на данъци или на такси за ползване. А, но как може да се приложи това? Под формата на субсидиарност а, или а, други инструменти? Защото ние знаме при субсидиарността за какво става въпрос. Човек, ако не може да справи с едно-две неща и го прехвърля на субсидиарността. Този, който търси нови финансови е, източници в транспорта, има такива възможности. Не трябва да се създава нещо ново. Трябва да се интернализират външните разходи. Това е много интересен аспект. Но ако утре средствата, с които разполагаме, ги използваме така, че приходите от транспорта ги използваме в собствената държава членка, то тогава дискусията ще стане интересна. Допълнение. Няма сега внезапно да измислим някакъв нов данък, но Според мен ясно трябва да се каже, че трансевропейските инициативи трябва да засягат мобилността и оперативната съвместимост. Точно тези а, средства, за да се преодолеят тези проблеми на, а, между границите на отделните държави членки, са необходими като цяло може да се предвиди финансиране за този тип а, инфраструктура. През 2009 бяха предвидени 50 а, милиона, които още не са изразходвани. Още повече средства са предвидени за 2010. Трябва да се използват а, правомерно тези средства за определени проекти средства могат да бъдат предоставени от е, Европейската инвестиционна банка. Имаме нужда и от фондове. Този фонд Маргарит може да послужи точно е, за това. Да се финансира не само първата фаза на изграждане на инфраструктурата, ами и за използване и финансиране на други е, поддържащи мерки. Има много литература, свързана с публично-частните партньорства. Трябва да има минимални гаранции. Ако няма такива, няма да се стигне до ам, сделка. Ефективната интермодалност, тя е възможна, според мен. А, смятам, че ефективната интермодалност ще доведе до обхващането и е, съвместимостта на отделните видове транспорт. Е, отделните видове транспорт трябва да се развиват по определени критерии. Трябва да има допълняемост и взаимност. Радвам се, е, като, зарадва се като чух последното изречение на комисията а именно, че комисията ще вземе под внимание всички наши и изменения. Това значи, че сме една стъпка напред а, в посока на следващия етап от нашите а, преговори. Благодаря. Господин Грош. Транспортната комисия би трябвало да гласува на 1 юни и да се надяваме, че в пленарна зала ще гласуваме през месец юли. Така, госпожи и господа, стигаме до, предвидения, до края на предвидения дневен ред за днес. Утре продължаваме от 9 часа сутринта за гласуването. Да си вземете картите за гласуване. Точно така. Утре ще се видим. Заседанието приключи.